даде възможност за контрол на, на, на Европейския съюз. Ние трябва да, да, да, да вземем решение. Ние трябва да решаваме кой е, да бъде допуснат в Европейския съюз и кой не. А, мнозинството просто търси е, е начини да закърпи положението, а не да реши из основните проблеми. Ако настъпи нова криза, това, с което разполагаме, не е достатъчно. Това не е в интерес на нашите граждани. Ако искаме да постигнем един Европейски съюз, който да е близо до, граз... до гражданите, трябва много сериозно да се вслушаме в тревогите на нашите граждани. Затова трябва да се проведем по-задълбочен дебат. Госпожа Викстрем, една минута. Първо, най-топли поздравления на колежката Мецова за изключителната работа по документ. Благодаря за отличното сътрудничество през всичките години. Благодаря много и на комисията за предложението. И то е отлично. Когато минавам през Европа, е, не виждам граници. Това е казал първия е, президент на свободна Чехословакия Вацлав Хавел. И голямото постижение на европейската интеграция, отпадането на вътрешните граници, почива на това, че външните ни граници са силни. И не става дума да изграждаме крепостта Европа и да изгоним хората, а да имаме контрол над потоците, които влизат и излизат в Европейския съюз. Трябва да има съответните проверки е, за сигурност е, за всички, които идват и търсят международно убежище. Важно е да се охраняват е, границите и за да не влизат в фалшиви стоки в Европейския съюз. Докладът, който приемаме, не е, води до пълно федерализирани правомощия. Аз лично смятам, че до там трябва да стигнем, но все едно стъпката сега е в правилната посока. Господин председател, аз съм тук от 10 години е, и е, сега за последен път се изказвам в пленарна зала. Искам да благодаря на всички колеги, с които работих ни, е, нека не, да не забравяме, че дружбата ни ще си остане за винаги и ще започнем и нови инициативи. Вие сте е, голям оптимист. Понякога политиката е, разгражда приятелствата, но се надявам, че при вас няма да се случи това. Госпожа Форенца. Е, президенте, 1300... Благодаря ви, господин председател. 1300 загубени човешки живота само 2013 година. Междувременно всичко това продължава. Сами може да изчислите колко човешки животи са загубени. Ние говорим за граница, граничен контрол, но защо не възприемем друг подход, който може да е далеч по-ефикасен? либийските пристанища не са сигурни и не са безопасни. Това е пределно ясно. Но като че ли Европейският съюз си мисли, че няма нищо нередно в това хората да бъдат връщани обратно в либийските пристанища. Мнозина загинаха в Средиземноморието и ние трябва да спрем това – когато върнете мигранти в Либия, ще бъдат измъчвани и сигурно ги чака ужасяваща съдба. Те не бива да бъдат връщани обратно в Либия. Европа трябва да подходи много по-цивилизовано. Колегата Валеро. Благодаря. Според Върховния комисариат по правата на човек, хиляди души бягат от, от райони, където се води война. Според същата организация, подобни потоци възникват и поради климата. Това също ще бъде подбуда за, за, за, за миграционни потоци. 200 до 250 милиона се предвижда да бъдат климатичните мигранти. Десетки хиляди души ще бъдат засегнати от повишаващото се морско равнище. Нивото на водата. А, ние инвестираме е, огромни средства в това да, да, да държим тези хора отвън а, това показва, че, сме, че не сме дългоглед, че не сме дълновидни. А, трябва, трябва да изразходваме средства за предотвратяване на миграцията и бедността и, и, и климатичните изменения. Господин Корал, минути 30 секунди. Благодаря, господин председател. Нека да си го кажем ясно. Реформата а, за общата реформа за системата за обежище пропадна. Абсолютно. Нищо не се направи, за да се променят разпоредбите от Дъблин. Все повече бежанци ще стигат до границите на Европа, без да има каквато и да било промяна. Външните граници за тях е, отговаря предимно Фронтекс, но да се дават пари на отделни страни, е, за да вършат те мръсната работа, като че ли това е нашата политика. Имаше идеи да се реформира Frontex, е, имаше опити да се използва това за чисто предизборна пропаганда. Някои страни изобщо не искат да започват дори да обсъждат темата – а, реформата трябва да се осъществи, но страните членки са тези, които трябва да могат да управляват границите си. Комисията посредством Frontex ще може да решава дали страните членки са в състояние да управляват сами границите си или не. И ще има случаи, в които Европа ще се намеси. Много ми е интересно какво ще се случи на практика. Господин Епидидеус. Благодаря, господин председател. Ясно е, че Frontex беше един експеримент, който не даде плодове по отношение на незаконните мигранти и въпреки това Европейския съюз реши да задели още повече средства и да създаде тази нова охрана с 10 000 служители. В момент на огромни физически, финансови економии се хвърлят още повече пари, за да се създаде тази охрана, която за нищо няма да послужи. Същевременно хората имат нужда от тези пари. Европейският съюз взема решения, които не отговарят на логиката. Всички биха се съгласили, че най-добрата защита на границите на държавата членка е чрез армията на същата държава членка докато Европейския съюз създава тази охрана, за да спре незаконните мигранти, но всъщност тежестта само се прехвърля към държавите на входа, като Гърция, която трябва да приеме всички тези хора с техните драми. Господин Диас Демера. Господин председател, господин комисар, искам да поздравя Роберта за отличната й работа, но не забравяйте, че най-важното предложение от този пакет за убежището си остава блокиран в съвета и триалога. Същевременно тук се иска да дадем правомощия на Европейската гранична и брегова охрана – но аз се питам дали наистина тази охрана ще може да управлява миграцията достатъчно добре, дали ще има достатъчно голяма сигурност, като същевременно се опази свободното движение на хора. 10 000 служители, подкрепа на държавите привръщанията, сътрудничество с трети страни. Това са основни оперативни елементи – за да може да имаме една стабилна агенция и да се работи с страните и по происход и по прием. Заедно с Европол тази охрана ще бъде основен елемент от пространството на сигурност в Европа. Ето защо ние в Европейския парламент трябва да продължим да работим и да дадем по-голям оперативен и финансов капацитет на агенцията. Е, виждаме също времено, че тази охрана ще работи съгласно хартата на основните права и международното морско право. Благодаря колегата Файон. Стриням се да потребуемо больше Благодаря. Абсолютно съм съгласна, че е необходимо да има по-добра охрана на, вътрешните, на външните граници на Европейския съюз, защото това е, е най-важното за доброто функциониране на шенгенското пространство. Също така е, е добре, че се удължава мандата на Фронтекс. Ще гласувам за днес. Добре е, че създаваме е, корпус от 10 000 души до 2027. Много е важно страните членки да запазят обаче основната отговорност за управление на границите. Трябва да внимаваме, за да се запазват и гражданските права на всички тези, които ще бъдат връщани в трети страни от Франтекс. Frontex и, техното, и сътрудничеството с трети страни, например от Западните Балкани, трябва да подлежат на нови споразумения за спазване на човешките права. Също така, новите е, разпоредби за външните граници не следва да бъдат е, валидни за вътрешните пространства. Господин Чабаски. Една агенция на Европейския съюз, която да бъде наистина полезна и чиято поддръжка и издръжка си струва усилието това несъмнено е фронтекс. охраната на външните граници е сред най важните въпроси които стоят пред нас днес. за да запазим свободата на движение на хора стоки и капитали през вътрешните ни граници на европейския съюз ние трябва да бъдем упорити и последователни в защитата на външните ни граници по суша и вода ето защо приветствам увеличението на правомощията на frontex. също така искам да подчертая важността на постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана предвиден в този доклад. от години в тази зала твърдя че незабавно трябва да работим заедно за граничната и бреговата охрана на съюза за нулева миграция и за недопускане на нелегални мигранти на наша територия. европа трябва да остане затворен дом. нашият континент несъмнено е мястото с най високо качество на живот и разбира се много хора биха искали да дойдат тук обаче да живееш в европа не е привилегия икономическите имигранти и нашествениците които не приемат нашите ценности нито нашия начин на живот нямат място в нашите страни. нека не забравяме също така че каналите за мигрантите се използват от терористични организации. затова фронтекс трябва да бъде подсилена. благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Този мандат ще остане в историята с срама на хилядите загинали в Средиземноморието. И мисля, че ние завършваме мандата по възможно най-лошия начин с реформа на Дъблинския регламент, която е блокирана, а сега се предлага Европейска гранична и брегова охрана с милиарди евро – без да има механизъм за опазване на основните човешки права, без да има ясен мандат за издирване и спасяване в морето. Как може парламентът да договаря това? В крайна сметка правителствата криминализират дейността на различни организации, неправителствени организации, като тази от Барселона, които се опитват да спасяват хората в морето. Ние правим НПО-та като тях престъпници. Мисля, че неотложно следващия мандат трябва да сложи край на този срам и да промени политиките. Колегата Гал. Благодаря. Господин председател, господин комисар, Фронтекс теоретично би могъл да, да помогне за, за защитата на външните граници, това обаче продължава да бъде основно отговорност на държавите членки. Укрепването на мандата на, на, на Frontex, разбира се, нещо, което трябва да, да приветстваме. Агенцията обаче а, а, не бива да пречи а, и да, да намалява отговорността на държавите членки да защитават собствените си граници. Споразумението, което бе постигнато, не дава възможност Frontex да подпомага на, на компетентните органи, да кажем, в а, Македония, в трети страни. И всъщност няма да помогне за връщането на незаконни мигранти. Трябва да укрепим външните си граници. А, и, и до сега подкрепата от Европейския съюз не е била достатъчна. Европейския съюз трябва да, да предоставя повече подкрепа. Унгария никога не е получавала никакви пари за това. Гиом, колегата Гиом, една минута. Абсолютно бе необходимо да се подсилят правомощията на Фронтекс, за да се управляват тези явления на европейско ниво. Затова подкрепям реформата и е, считам обаче, че трябва да има изпазване на е, правата, основните права на хората, които се опитват да влизат през външните ни граници. Съжалявам, че не можахме да е, формулираме активен мандат за фронтекс за издирване и спасяване по море. Знаем колко хиляди човешки живота бяха изгубени. Подхвърляхме си е, топката, но тази агенция можеше спокойно да се заеме с спасяването. Затова е, сега там действат неправителствени организации, затова е, се шири дейността на трафикантите. Никаква реформа също така не успяхме да приемем за системата на убежище. Съветът блокира предложенията, докато парламента излезе с тях и вече две години. Госпожа Томашич има думата. Фронтекс трябва имати улога у защити. Благодаря, господин председател. Фронтекс трябва наистина да защитава външните граници на Евросъюза но това, което се предлага, не е правилно, защото вместо да има сили за бързо реагиране, които веднага да могат да бъдат разположени, ни се предлага една бюрократична услуга, чиято ефикасност е спорна. Незаконната миграция трябва да бъде атакувана при източника – Същевременно ние не можем да участваме при подпомагането на връщане на мигранти от една трета страна към друга. А виждаме, че Вместо това се борим с незаконната миграция едва когато стигне до границите ни, вместо да я атакуваме на място. Трябва ни нещо, което да не е само козметично. Колегата Киенги. Благодаря, господин председател. Парламента пое е, реформата на регламента е, за създаване на Европейската гранична и брегова охрана. Успяхме да преодолеем разделенията помежду си, преговаряхме и е, се съгласихме от един текст, който разбира се можеше да е по-амбициозен, но така или иначе и в този си вид ще, ще укрепи един от четирите стълба чрез управление на, на външните граници. Искам да напомня на комисията обаче, че в същия стълб трябва да са и спасителните дейности по море. Разбира се, че границите трябва да бъдат управлявани ефективно. Това обаче трябва да става а, с зачитане на правата на човек. Подкрепяме реформата. приоритет в тази система ще бъде е, да се, да се преструктурира общата система за убежище в Европейския съюз. И това трябва да стане с е, пълно зачитане на правата на човека и съответните спасителни действия. Благодаря, господин Радев. Минута и половина. Господин председател, уважаеми господин комисар, дами и господа! Спомням си преди пет години, когато започнах този мандат като член на Европейския парламент, как идеята за създаване на европейска гранична и брегова охрана беше единствено проект академичен анализ на плюсовете и минусите нещо за което всички говорехме че е възможно да се случи към две хиляди и тридесета година но не и в момента. колко наивни бяхме! само година по късно над един милион мигранти бежанци икономически мигранти и дори терористи преминаха през външните европейски граници и колкото и подготвени да бяха националните гранични полицаи те не успяха да овладеят колоните от хора. тогава много бързо осъзнахме нуждата от незабавна европейска подкрепа за външните граници в случай на криза и на постоянна подкрепа за трудните граници. осъзнахме че силата на шенген се дължи в силата на външните европейски граници. осъзнахме че за да запазим сигурността в сърцето на европа трябва да гарантираме сигурността по краищата ѝ четири години по късно ето ни вече със създадена функционираща европейска гранична и брегова охрана и дори говорим как до 2027 г. година тя ще разполага с десет хиляди служители с нови правомощия за връщане на нелегални мигранти за купуване на собствена техника и за подкрепа на националните гранични служители тази подсилена агенция е истинска проява на солидарност между страните от вътрешността на европейския съюз към тези по външните европейски граници.

да не говорят повече от една минута, защото в 5 часа започваме гласуване и имаме още една точка в дневния ред. Най-любезно ви приканвам да не говорите по-дълго от една минута, госпожа Шойдрова. Е потреба припоменат. Благодаря. Не трябва да забравяме, че предложението има за цел да коригира много големите грешки, които допускахме през 15 и 16 година, когато не опазихме както трябва шенгенските граници и 2 милиона мигранти влязоха в Европа и бежанци. Някои от тях действително бяха бежанци, бягащи от война и изверства, но мнозина, които влязоха, нямаха право да търсят убежище и следва да бъдат върнати обратно. Затова Европейският съюз трябва да има възможност да контролира своите граници по съображения за сигурност. А когато е, нахлуват хиляди мигранти, чувството за сигурност изчезва. Затова съм за това предложение. Европска обална и гранична стража постае още djelotvornija. Нова... Три години след началото на този проект от, от, отново ще бъде гарантирано свободното движение. Аз приветствам създаването на, на, на нови 10 000 щата в личния състав на, на, на агенцията. Това е изключително важно а, за външните граници и тяхната охрана. Струваше си да, да, да преразгледаме е, процедурата по даване на убежище. Е, и това е важно не само за шенгенската общност, но и е, изобщо за, за, за външните граници. И се радвам, че на такава широка подкрепа се радва тази кауза. Колегата Стивенс, уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Винаги сме подкрепили Frontex още 2016 година, когато на Frontex се даде се възложи задачата да има по-голяма роля при отказа на обежище. В момента ние отново настояваме за по-голяма подкрепа на Frontex, тъй като Frontex има много важна роля – особено важна при изпълнението на миграционните политики, които могат да проработят единствено ако имаме добри външни граници, осигурени с достатъчно служители. Разбира се, Frontex може да помага и при връщанията от една към друга трета страна, например от Марокко към Нигер. Жалко е, че този шанс беше изпуснат и текстът не е включен. Господин Летерич, благодаря. Искам да изкажа колко съжалявам, че когато става дума за толкова важен въпрос, стотици хиляди е, жив, човешки живота и е, милиарди, е, тук има депутати, които не желаят да, по, да отговарят на въпроси. Тук става дума единствено за спазване на закона. Ако се влиза в Европейския съюз незаконно, трябва да има ясни, твърди правила. Съжаляваме, трябва да се върнете. Но, от друга страна, трябва да има ясно дефинирани начини е, за е, хората да искат е, убежище, тези, които са преследвани. Тоест, решението е върховенство на закона. А пък дали още 11 милиарда и други ресурси и куп бумащина ще помогнат за това е много спорно. Господин Богович. Hvala за беседо. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че в парламента се стигна до, до съгласие, до споразумение по, около факта, че трябва да се охраняват външните граници. Това ще гарантира мира и просперитета и стабилността в Европа и цялостното функциониране на шенгенската система. За съжаление, през 2015 година не, не успяхме да стигнем до консенсус, но сега вече си дадохме сметка, че трябва да спрем незаконната миграция. Убеден съм, че трябва допълнителни стъпки, а, трябва да се разшири мандата на, на, на, на Frontex. Аз съм от Словения. През 2015 година, година 10 000 бяха а, а, минаванията през границата. А, и а, тази бройка в последно време нараства и аз не мисля, че а, има изгледи да се променят нещата в бъдеще. Хората, които идват от Босна и от Сърбия, трябва да има начин те да бъдат връщани в третите страни с помощта на Frontex. Благодаря. Лапес Агилар. Господин председател, комисар, аз съм европейски социалист и а, смятам наистина, че трябва да има пространство на сигурността и свободата, но едно Нещо е да защитаваш външната граница, друго е да имаме европейска гранична и брегова охрана с нов капацитет, с 10 000 допълнително. Ние, социалистите, сме въвели много изменения, за да може да има подобрения във връзка с връщанията в трети страни, във връзка с основните права и хуманитарните принципи но на края на законодателния мандат им можем само да кажем, че е горчи вкуса на този мандат, тъй като не се изпълни пакета за обежище, все още Дъблинския регламент е висящ, защото е блокиран в съвета. Дано нещо направи бъдещия парламент. Благодаря колегата Мариас. Благодаря. Искам да предам вълнението, е, притеснението на е, живущите в Егейско море, които са заляти от незаконна миграция. И местните жители е, протестират. Фронтекс трябва да има своята подобрена е, възможност за действие, да е, работи много сериозно по защита на границите и не само е, морските граждани, е, граници, защото все повече мигранти влизат и през е, сухоземните граници, примерно в района на Даврос. Особено много трябва да работи Фронтекс в най-тежките области, примерно на гръцко-албанската граница, където е, незаконно влизат хора, за да крадат дори. Господин Поспешил. Благодаря. Господин председател, е, и аз поисках да взема думата, защото приветствам това предложение и съм убеден, че е, приемането на регламента за е, външните граници е нещо особено важно. Знам, че е, е необходим преходен период преди да започне да се прилага, но за, за, за да са по-ясни правилата а, за това как да се действа по външните граници, трябват ни допълнителни инструменти, законодателни инструменти, а, за, а, които да дават насока за, за, за работата с незаконна миграция. Какво да се прави с лицата, които идват тук? Какви са вариантите? А, а, мигранти от Африка, например. Трябва да има а, и средства и начини за борба с първопричините на миграцията. Благодаря. През последните пет години аз научих много за опита на бежанците от пряко засегнатите. Работих в Кале, работих с неправителствени организации, използвах всяка възможност да разговарям с тези, които са били принудени да мигрират. Трагично е това положение, когато хората се давят в моретата ни само за да започнат нов живот в Европа. Така че има елементи от този регламент, който които приветствам. Радвам се, че Европейската гранична и брегова охрана ще помага и тези, които са спасявани, трябва да бъдат третирани по начин, който зачита тяхното достоинство. Но Вместо да изразходваме повече за нашите граници, трябва да се насочим към първопричините, които карат толкова много да напуснат дома си. Би трябвало да защитим уязвимите и да сме сигурни, че нашите общности ще приемат тези, защото един ден ние може да сме на тяхно място. Uh, Скъпи колеги, благодаря на докладчикът за отличните постижения. Един по-силен и по-сплотен Европейски съюз може да функционира само с една добра охрана на външните граници. Вижте, например, какво се случва с Харватия. Тя има най-дългата външна граница на ЕС и е, много работим за е, запазване на вътрешната сигурност, съответно оборудване и така нататък. Агенцията в такъв смисъл може да осъществява критично важно е, подкрепа на е, страни членки за такива важни отрязъци от границата. Оперативната подкрепа води до е, добро управление на европейската политика за миграция. Господин комисар, сега е ваше ред. Благодаря, господин председател. Драги колеги, е, искам да изкажа благодарност за е, този така важен дебат и също за вашата подкрепа. Новия регламент за Европейска гранична брегова охрана както казах в встъпителното си слово, променя нещата изцяло по отношение на ефективност, начина по който Европейския съюз като цяло защитава и охранява своите външни граници и управлява миграционните потоци през едните десетилетия. И това беше и нашата амбиция. Европа да е по-подготвена за, за бъдещето, защото не знаем какво, какво ни носи то. Това е огромна стъпка на напред и всички ние в тази зала трябва да се гордеем с това, което сме постигнали. Това е част, това е от наследството, което оставяме след себе си. Както агенцията, така и държавите членки ще разполагат с съответните а, инструменти а, да, да а, реагират при бъдещи кризи на външните граници на Европейския съюз. Силно се надявам, че ще подкрепите а, резултата от преходите и от окончателните преходи и в бъдеще. Трябва да покажем на европейските граждани, че Европа а, я е грижа, че тя работи за интересите на гражданите и, и, и че те могат да, да вярват в нея. Аз все още няма да се сбогувам а, с вас, защото предстои още един а, дебат, а, който обаче вече ще ми е последният. Благодаря. Благодаря, госпожа Мецова. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в дебата. Защото имаме предложение, което наистина ще е важно за промяната в охраната на външните ни граници. Всички ние сме съгласни. Външните ни граници трябва да останат отворени за да може и европейските граждани да пътуват в рамките на Европейския съюз, но това е изпълнимо единствено когато защитим възможно най-добре тези външни граници. И точно това ще можем да направим и с предложението за Европейската гранична и прегова охрана. Това предложение дава много решения, като например човешки ресурси на агенцията, различни други елементи, работа в областта на основните права. Всичко това е необходимо подпомагане. Също така се усилва сътрудничеството с трети страни. ние се съгласихме, че комисията би могла и да увеличи броя служители на агенцията, тъй като обещахме на гражданите, че ще одобрим тази норма преди края на мандата си. И ето сега искам да благодаря за резултата на всички колеги които го направиха възможен. На колегите в съвета, в комисията, докладчиците в сянка. Благодаря, че привършваме своя мандат по този начин. Имахме цел, изпълнихме я. Това е победа за Европа. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка. Гласуването предстои днес и сега веднага преминаваме към следващата точка. Доклада на господин Лопес Агилар за визовия кодекс. Давам думата на докладчика. Господин комисар Аврамополос, вие знаете, че дълги години работим заедно в тази област и за нас е чест. Сега имаме и новия визов кодекс, който се връща в Европейския парламент за дебат и окончателно гласуване. Ние наистина години наред работим усилено и за това, както е обичайно, искам да благодаря на докладчиците в Сянка – които наистина работиха много добре, за да можем да стигнем до това законодателно предложение. И разбира се, благодаря на вас, господин комисар, за вашето посвещение на нормите в областта на правосъдието, сигурността и свободите. Ние проведохме различни изслушвания в нашата комисия, разговаряхме с заинтересованите групи, както ги наричат – защото искахме да се изпълни основната цел това европейско пространство да бъде изпълнено. Преди малко говорихме за границите. От една страна, ние искаме да има свободно движение в рамките на Европейския съюз и същевременно трябва да има хармонизирани норми за влизане в Европейския съюз влизане по напълно законен път, легитимен път, добросъвестните пътници, както ги наричаме ние, тези, които пристигат за кратък период от 90 максимум до 180 дни заради своята професия или стопанска дейност или защото са творци, артисти. Всичко това е обхванато в регламента беше работено много прецизно по всички направени предложения и стигнахме наистина до разумен баланс, за да можем да осигурим едни и същи условия за достъп до европейското пространство. При таксите за виза също постигнахме съгласие по заявленията – придружаващите документи и още нещо. Аз се борих с зъби и ногти, за да има опростяване, облегчаване на достъпа за добросъвестните пътници. Аз съм от страна, в която пристигат милиони туристи всяка година. Също така съм от Канарските острови един от най-отдалечените региони, но ние посрещаме много туристи всяка година. Следователно е важно да се облегчи достъпа до шенгенското пространство. Някои от измененията, които сме предложили, са свързани с таксите за виза 60 до 80 евро – с намаление за непълнолетните и изключения за студентите, научните работници, артистите и спортистите. Също така стигнахме до компромис за здравната застраховка. Искаме след 15 месеца комисията да направи преглед и също така постигнахме и до добра позиция по сроковете. Трябва да се има предвид, че е много по-лесно да купиш билет за самолет по-рано. Така че е добре да можеш да подадеш заявлението за виза много по-рано. Но разбира се, трябва да се има предвид, че някакси се смесва влизането на добросъвестните пътници с борбата с незаконната миграция, нещо, което е съвсем отделна тема. И накрая. Някои се опитват да направят механична привръзка с обратното приемане. И положителни стимули за трети страни за това приемане. Но би трябвало Европейския е, съюз всъщност да бъде много по-доброжелателен. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, приветствам е, споразумението, постигнато по това досие. То е много важно. Поздравления за докладчика господин Лопес Агилар и за докладчиците в Сянка, естествено, които работиха по новото законодателство. Туризмът и като цяло индустрията на пътуванията са от ключово значение за европейската економика. Те носят около 10% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. И едни дълги и сложни процедури за получаване на виза може да забавят или да откажат туристите, което ще се отрази отрицателно на економиката на Европейския съюз. Промените, по които се споразумяхме, ще улеснят милиони пътуващи в Европейския съюз ежегодно ще е, дадат пласък на туризма, търговията и бизнеса. Да се облегчи процеса не означава просто свободно да се влиза в Европейския съюз и да няма проверки за сигурност. Новите правила всъщност ще подсилят нашите стандарти за сигурност, за да можем да е, Имаме ясна информация за тези, които се опитват да влязат в Европейския съюз без да имат право на това. Новия визов кодекс ще, кодекс ще ни даде възможност да използваме политиката си за визи в сътрудничеството си с страни извън Европейския съюз по отношение на връщането на незаконните мигранти. Новите правила са по-гъвкави за пътуващите, които влизат в шенгенското пространство. Защо? Защото според сегашните разпоредби най- може да се поиска виза възможно е, максимум 3 месеца преди е, влизането в Европейския съюз. Сега вече този период става 6 месеца. Също така се гарантира равното третиране на заявителите за виза. има възможност и за виза за многократно влизане, като валидността и може да е от една година до максимум 5 години. Това ще спести време и разходи и на кандидатстващите за виза и на страните членки. Същевременно изпълняването на условията от пътуващите може да бъде проверявано във всеки един отделен случай – Увеличаването на таксите за е, шенгенските визи е, от 60 на 80 евро е, има за цел да осигури допълнителни средства за подсилване на системата на сигурност. Това е едно скромно увеличение, но то ще даде възможност на страните членки да поддържат адекватно ниво на консулски услуги. Така ще има и подсилена възможност за проверки за сигурност и разработване на информационната технология за тази цел. И в обобщение, новия визов кодекс на Европейския съюз пригажда правилата с, спрямо съображенията за сигурност, които, с, с които се сблъскваме в момента, с достиженията на техниката и с предизвикателствата на момента. Надявам се, че ще постигнем споразумение. Очаквам с интерес дебата. И в края на уводните ми думи искам да коментирам няколко думи и народния си език. Сега се срещам с вас за последен път на заседание в пленарна зала. Комисията ще остане да действа до края на октомври, но вие след няколко седмици ще напуснете парламента. Благодаря за съвместната работа в последните 4 и половина години. Ние си сътрудничихме в един отличен дух на разбирателство, де, демокрация, независимо от е, разликите в мненията си понякога. Целта е да отговаряме на големите проблеми, големите предизвикателства, например сигурността и миграцията. И без е, вашата помощ ние нямаше да постигнем нищо. Затова сега зад себе си оставяме едни е, постигнати резултати, за които искам да благодаря и на вас. И се надявам, че тези, които ще се върнат отново в Европейския парламент, ще следват е, своята мисия с е, жар и се надявам, че всичко свържено в Европейския парламент беше полезно и за държавите членки, и за Европейския съюз. Много работа се извършва и зад колисите. Например, нашите устни преводачи ни помагат, макар че живота за тях никак не е, е лесен. Искам да им благодаря. Искам да благодаря и на разпоредителите в залата, които вършат много работа тук за нас. Те ни предоставят възхитителни услуги. Благодаря и на фотографската служба. Те оставят спомени за, на, за следващите поколения. Благодаря на всички, които работят тук в парламента. Аз лично напускам своя пост и мога да кажа, че се опитвах да бъда тук винаги, когато нашата работа се отнасяше за решения за бъдещето. Ние е, споделяме общи ценности и смятам, че вие може да се гордеете, защото сте представители на истинската демокрация и на истинските ценности на Европа. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за сътрудничеството. Вие присъствахте и на създаването на е, институции. Благодаря ви за всичко, което сте свършил. И е, колегите, съм убеден, оценяват високо вашата работа. Госпожа Демонте има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на, на комисаря за, за, за, за думите му. Искам да му благодаря на него и на, на, на целия му екип. Днес искам да изразя своето задоволство от преработения визов кодекс. Това има за цел да, да улесни мобилността, възможността да се подават молби до 6 месеца предварително, преди посещение преди пътуване, е, варианти за намаляване на таксите за младежи, е, облегчен режим за многократни посещения, е, както и съответните специални условия за професионалисти и спортисти. Жалко обаче, че не успяхме да се справим с устарялото ограничение, което не дава възможност на, на редовни пътуващи да, да останат по-дълго, без да надвишават законовите прагове в държавите членки. Европейския парламент многократно е демонстрирал своята подкрепа а, към тези хора, които са искали да останат по-дълго. Но това, това са ограничения от преди времето на Шенген. Господин председател, господин комисар, след няколко години работа вече ще гласуваме новия европейски визов кодекс като представител на НП. Искам да кажа на докладчика и на докладчиците в Сянка, че чудесна работа са свършили. Искам да, да ви благодаря. Искам да благодаря и на комисията. Новото предложение което посла а, пътя към а, този законодателен акт, този законодателен кодекс, а, а, бе нещо много важно, бе, бе първата ни стъпка, това, което сме постигнали. А, сега ще ни даде възможност да поддържаме по-лесно отношенията си с трети страни. Това ще доведе до растеж в търговията, в културата, в спорта и така нататък. Една от основните е, цели на парламента бе е, постигната с това досие също. а именно връзката с връщането на нередовни мигранти в третите страни. В бъдеще визови облегчения ще бъдат предоставени само срещу приемане на завръщащи се граждани. За жалост обаче този принцип, който също ще бъде гласуван, а именно възобновяване на европейската гранична охрана, този принцип не бе реализиран. Изрично приветствам укрепването на Frontex с персонал и финансови средства, но съжалявам, че Фронтекс няма участие при връщането на граждани на други държави. И освен това е изключително жалко, че Фронтекс все още се нуждае от разрешение на държавите членки. Благодаря за чудесното време прекарано тук и за блестящото сътрудничество с всички вас. Благодаря. Таня Файон, две минути. Благодаря господин председател. С удоволствие констатирам, че след 4 години преговори второто предложение на комисията най-сетне стига до нова уредба на визовия режим. И ако тя бъде приета, то за гражданите на трети страни визовия режим ще бъде упростен. Властите на държавите членки, разбира се, ще запазят водещата си роля в този процес. Европейската визова политика е от съществено значение, облегчава междучовешките контакти, пътуванията, туризма, е, разпространява в световен мащаб е, облика на една отворена и безопасна Европа. Нека ви напомня какво означаваше премахването на визовия режим за гражданите на западно-балканските държави и дори когато визовият режим не е премахнат, той всеки случай е облегчен, е, дава възможност за противодействие на трафика, на, на, на престъпността. Вече не, не виждаме тези нечовешки сцени, тълпите, опашките пред консулските служби. Визовата политика е много близо до нашите съграждани. Тя влияе пряко върху тяхното ежедневие. И с новите правила, които ще бъдат приети, цялата процедура ще бъде по-бърза. -по 6 месеца по-рано ще може да се кандидатства за виза. Е, визите ще се издават при намалени такси за учащи се, за, за творци, художници и прочие. Дори ще бъдат безплатни за децата. Молбите ще могат да се подават по електронен път, което е съществено постижение в днешни времена. Но, както посочи и докладчика, не успяхме да, да осъществим пробив по отношение на хуманитарните визи което би намалило броя на смъртните случаи по мигрантските пътища. Трябва да помислим за онези, които действително се нуждаят от закрила. Благодаря, госпожа Стивенс, минута и половина. Господин председателю, колеги, целта на промените във визовия кодекс беше да се облегчи режима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 nu dit obstakel eindelijk van de baan is, kunnen we. И след като е премахната тази пречка, можем най-сетне да гласуваме предложението. Могат да се подават заявления по интернет и много по-лесно в Шенгенската зона ще могат да пътуват туристи и бизнесмени вече няма да се изисква толкова голяма по обем документация. И ако хората използват правомерно своите визи, ще имат възможност да получат и по-дългосрочни визи. Същевременно Европейския съюз може да се възползва от механизмите при неправомерно ползване на визите – облегчения режим ще е, бъде прекр... спиран е, за страни, е, от които идват незаконни миграционни потоци. За европейските страни, които имат външни граници, е много важно, че няма да издават еднодневни визи. Тоест, задната вратичка се затваря. Колеги, това е последното ми изказване тук. Пожелавам ви големи успехи в бъдеще и ви благодаря за отличното сътрудничество. Господин Депре, две минути. Господин председател, господин еврокомисар, 60 милиона. Почти всяка година това е броя на хората, които идват от чужбина в Европейския съюз. Освен САЩ е, и само САЩ, е, Канада и Австралия са освободени от визов режим. Над 100 държави са задължени да минават, да получат шенгенска виза. Преразглеждането приемането на визовия е, кодекс, който надявам се одобрихме, одобрихме успешно, е, ще ни позволи да облегчи при пътуването на добронамерени хора, увелич, ограничавайки рисковете от миграция и вътрешната сигурност. Да, вярно е, че постигнахме разумно съгласие с съвета по отношение на престоя за, в определен бро, прекарване, престой до 15 дни, както и виза за многократно посещение. До сега това не бе така. От повече от 10 години не са превишавани е, таксите, да и сега те